Ще ни помагат да работим добре във връзка с 18-месечната програма на трите председателства. Пожелавам успех на полското председателство. Благодаря. Благодаря на госпожа Геори. С това Приключваме разискванията и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общата сълскостопанска политика през 2020, подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване. Документ А70202 от 2011. Първо искам да дам думата на господин е, докладчикът, господин Дес, за 4 минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, преди 50 години, през 1961 година, започнах моето обучение като земеделски стопанин. От тогава аз съм свидетел на общата европейска сълскостопанска политика. Тя беше един от символите на европейския процес на обединение. Задачите обаче на ОСП се промениха по принцип промениха се из основи. Първата задача беше да се превърнем в да станем автономни от внос на храни и да тласнем напред производството на храни. Имаше период, в който Европа имаше излишък в производството на храни и във всяка ситуация винаги имаше реформи. Днес дискутираме следващата реформа, която всъщност ще включва ново измерение на ОСП след 2013 година. През, като докладчик за ОСП до 2020 година се радвам, че постигнахме компромис във всички политически групи, въпреки че при компромисите не винаги са взети предвид интересите на всички. Доклада обаче беше прият в Комисията по земеделие с ясно мнозинство. И с това даваме ясен сигнал към Комисията по отношение на ОСП до 2020 година година. Сигурен съм, господин комисар, че новото измерение на ОСП след 2013 година ще носи и почерка на Европейския парламент. В Лисабонския договор се предвижда възможност е, за нас за това. Искам сега да благодаря на колегите за оказаното ми съдействие и помощ. Искам да благодаря на председателя на комисията Де Кастро, също така на сътрудниците и координаторите благодаря и на сътрудниците от секретарията по сълскостопански въпроси към парламентарните групи. А сега по самия доклад безопасността на храните и сигурността на продоволственото снабдяване са важна част не само от е, политиката на Европейския съюз, но и от световната земеделска политика трябва да бъдем в състояние да предлагаме на потребителите висококачествени храни, а също така да подкрепяме и е, производството на е, култури за е, получаване на енергия и за това за следващия период трябва да бъдат поставени основите на планиране на ОСП. Ние подкрепяме господин комисара, че що се отнася до ОСП през следващия период, нивото трябва да се запази на нивото трябва да се запази на едно добро равнище. Аз не мога да се съгласа с господин Барозо в някои неща, но важна задача си остава ние да можем да провеждаме една упростена сълско-стопанска политика. Това е едно от централните искания в нашия компромис. Иска се честно разпределение между държавите членки. Необходимо е това, за да можем да създадем равни условия в конкуренцията преминаването от исторически референтни стоености към а, премии за площи са всъщност, е всъщност нещо към което се стремим. И също така трябва да се а, спазва принципа на субсидиарност – ще трябва да отдадем и по-голямо значение на младите земеделски стопани, ще трябва да избягваме и допълнителните системи за санкции и допълнителните системи за плащания. Като цяло, мисля, че ние успяхме да постигнем компромис, по който утре много колеги ще могат да гласуват, за да можем да поставим ясен сигнал, да дадем ясен знак за новото измерение на сълскостопанската политика. Групата на ЕНП ще подкрепи този доклад с голямо мнозинство. Благодаря на колегата Дес, комисар Чолош от името на комисията. Merci. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик, уважаеми депутати. Този доклад се появява в решаващи времена. Времена, когато от комисията се очаква да внесе конкретни законодателни предложения, които ще бъдат представени през октомври на съвета. Бих искал да благодаря на докладчика господин Дес за извършената от него работа през последните няколко седмици и месеци. Искам да благодаря и на членовете на Комисията по земеделие на Европейския парламент за плодотворните обсъждания, които сме имали по време на целия процес. Много от мненията, изразени и доклада, изцяло съвпадат с мнението на комисията. И точно това са въпросите, които Комисията искаше да подложи на дебат в своят документ за реформа на ОСП, който беше представен миналата година. Що се отнася до продоволствената сигурност и безопасността на храните, аз мятам, че това е изключително важно. Също така, както каза господин Дес, наистина трябва да се запазят и двата стълба. Трябва също така да осъзнаем това, че ОСП трябва да бъде по-екологосъобразна, че трябва да се върви повече в посока управление на природните ресурси. Трябва да имаме също така справедливо разпределение на средствата в ОСП. Имаме нужда също така от бюджет, който да отговаря на продоволствените и териториалните предизвикателства, както и нуждите от ресурси. Също така, що се отнася до горната граница на преките плащания, в момента искам да подчертая факта, че значителният принос от страна на големите стопанства от гледна точка на заетостта, трябва да се отчита и той ще бъде отчетен този фактор, когато ще се изчислява горната граница за големите агрихолдинги. Що се отнася до първия стълб и засилването на политиката спрямо селските райони, те ще отчитат стратегията Европа през 2020 година и необходимостта от по екологосообразна политика. Радвам се, че се предлага по-тясна връзка между преките плащания и опазването на природните ресурси. Целта ми е да има ефективно европейско законодателство, което да отговаря на принципа на упростяването. Също така приветствам отделянето на преките плащания от обема производство, тъй като това ще означава изчисленията да са основани върху пазарна основа, пазарни принципи. Но съм съгласен с това, че има економически сектори има региони, които са по-деликатни от економическа или екологична или от социална гледна точка, там трябва това отделяне на плащаният от обема производство да стане доброволно. Това е особено важно за тези региони, които са необлагодетелствани от гледна точка на природните условия. Затова комисията изтъква необходимостта от предоставяне на допълнителни средства по втория стълб на онези региони, които са неблагодетелствани, що се отнася до природните условия. В съобщението на Комисията за бъдещето на ОСП аз формулирах идеята за конкретен механизъм за подкрепа на малките селски стопанства и да се упрости колкото се може повече процеса на подпомагане и финансиране на тези малки и средни предприятия. Освен това, тези малки ферми, извинете, малки селскостопанства, ще играят все по-важна роля не само от териториална, но и от економическа гледна точка, за да бъдат по способни и по спечеливши Това е една от нашите цели. Що се отнася до преките плащания на активните селски стопани, ние изцяло сме съгласни с вас и това отговаря на нашето виждане за бъдещето на ОСП. Затова ние ще се стремим да формулираме една общо европейска дефиниция, която обаче ще може и да отчита конкретните условия в отделните държави членки. Що се отнася до вашите предложения за пазарните механизми, аз се отнасям аз с голямо уважение и ще обърна специално внимание на тези предложения, включително и това, що се отнася до управлението на риска, сдруженията на производителите. Аз ще обърна сериозно внимание на всички тези поставени от вас въпроси и те ще бъдат предмет на оценка на въздействието. Споделям вашите възгледи, що се отнасят то засилването на мерките на подпомагане на и развитие на селските райони, както и мерките за справяне с промяната в климата и последиците и по-доброто управление на природните ресурси за пазване на биоразнообразието. Втория стълб ще ни помогне също така да имаме една политика в областта на земеделието, която е основана върху научни знания и по този начин ще се увеличи и степента на опазване на околната среда и конкурентоспособността. Заедно с председателя Варозо и с целият колегиум от комисари, искам да ви уверя, че ние изцяло подкрепяме идеята за укрепване на втори стълб. Изцяло съм съгласен с вас, що се отнася до подпомагане на младите селски стопани. Необходимо е да има широк спектър от мерки, подпомагащи младите селски стопани. Също така внимателно се отнасям към вашите идеи за това какво може да бъде направено в рамките на първия стълб, за да бъдат подпомогнати младите ферми. Има едни предложени подпрограми, които са тема, тематично дефинирани и те са насочени към младите селски стопани. Тук си мисля за такива мерки, като създаване на услуги за търговия с и между селските стопанства, мерки за подпомагане на преструктуриране на селските стопанства. Както казвате вие в вашия доклад, нашата политика трябва да бъде обезпечена с достатъчно ресурси, за да може да отговори на предизвикателствата на бъдещето и очакваме съобщението на комисията по следващата многогодишна финансова рамка. Тя ще бъде представена до края на юни. И след това представяне на съобщението ще можем да представим нашата оценка на въздействието и през есента комисията ще може да внесе конкретно предложение. Още веднъж благодаря ви за вашия доклад и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси и с удоволствие ще, остав... ще участвам във вашия конструктивен дебат. Благодаря ви, господин комисар Чолош. Има четирима оратори от името на парламентарната комисия господин Арсенис. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Тук говорим за новата обща сълскостопанска политика. Често към нея се отправят критики. Казва се, че общата сълскостопанска политика води до заплахи за околната среда а, и в Европа, и в развиващите се страни, заплаха и за тяхното развитие и за тяхното селско стопанство. Някои от тези критики не са неправомерни, но е, ограничаването и орязването на бюджета за общата сълскостопанска политика няма да доведе до нищо полезно. Общата сълскостопанска политика има за цел да се преразпределят някои средства, така че да отидат до селските райони, да отидат до селските стопани, които се грижат и за нашата храна и за начина по който изглеждат земите ни. За това трябва да се увеличи достъпът до средствата по ОСП и да се направи тя по-ефективна и по-жизнеспособна. Благодаря, господин Арсений. госпожа Каденбах има думата от името на Комисията по околна среда. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги, ако попитат европейците какво очакват от европейската политика, те искат качество на живот и добра околна среда. Надяваме се, че общата сълскостопанска политика ще ни помогне да постигнем тези цели. Това са очаквания към всички политици. Приносът на Комисията по околна среда тук бе от решаващо значение, защото и ние искаме точно това, което искат гражданите на Европа. Искаме здравословни храни, произведени в условията на поддържане на биологичното многообразие и чрез многообразие от методи на производство. Трябва да действаме, за да защитим водите, почвите, въздуха. Трябва да се грижим за тях. Не искаме Европа да обеднее. Искаме сълскостопанската политика да е добра за всички региони и да им помогне да се развият. За това ни трябва съответните средства и те да се разпределят както трябва. Благодаря на колегата Каденбах. Давам думата на колегата Сикерски за една минута от Комисията за регионално развитие, тъй като предишният оратор, който трябваше да говори още най е в залата o Извинете, че малко пропуснах нещата, но сега ще говоря от името на Комисията по регионално развитие. Жалко е, че този доклад е, не можа да бъде използван в достатъчна степен от Комисията. Е, когато става дума за глобализация и селско стопанство в условията на глобализация, ни е необходима по-силна политика. Трябва да се гарантира способност и на националните пазари и трябва да се гарантират доходите на селските стопани. Също така трябва да се гарантира добро качество на храните. Развитието на селските райони и околната среда. Това всичко трябва да бъде обект на защита, поради което е абсолютно необходимо наличието на обективни ясни и прозрачни критерии за е, подпомагане на селските стопани. Естествено, ние трябва да привлечем за съвет и историческите си партньори. Трябва да подкрепяме е, семейните стопанства. Беше изключен до микрофона на господин Шикерски. Председателят дава думата на следващия колега за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволете ми да благодаря на нашия докладчик господин Дес за цялата работа, която е свършил във връзка с този доклад. Е, благодаря и на докладчиците в Сянка. Става дума за доклад, който е изключително важен, изключително амбициозен. 6 месеца след доклада на Джордж Лайен е, е установено от е, комисията да се представи защита за това ново измерение на общата селскостопанска политика. Нашата комисия по селско стопанство прие този доклад на практика с единодушие и това показва, че ние искаме през следващите години ОСП да следва този курс. Нашите селски стопани не произвеждат пазарни стоки. Те преди всичко имат призванието да осигурят прехраната на 500 милиона европейски граждани и трябва да допринесат за това. Съвсем ясно се посочва казва, че става дума не само за езиков избор, а за философски избор, който правим. Докладът на Алберт Дес се посочва, че приносът на селските стопани за околната среда и екологията е положителен и за това понякога трябва да бъдат премахвани бюрократичните пречки на национално равнище и на европейско равнище. Имам предвид а, е, а, е, директните помощи, по-малко регулация и също така е необходим нов поглед, що се отнася до аграрната политика в условията на глобализация. Нашето разискване се състои в момент, в който се водят дискусии в Г20 за суровините и за селскостопанските суровини в частност. Така че нашият принос не е изолиран в света. Ние можем по този начин да предложим глобален отговор на едно глобално предизвикателство. Както в този доклад, така и в доклада на Гарига, ние утре ще поискаме по време на плановия период 2014-2020 да се запази бюджета за селско стопанство. Ние ще се връщаме отново на тази тема, но трябва трябва да правим избор. Не можем да си позволим всичко наведнъж. Благодаря, колега Телефал. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Господин докладчик. Мишел Дантен беше прекъснат, но той казваше, че производството на храни в световен план е от е, голямо значение. И да, това е напълно вясно. Вярно. Съобщението на комисията имаше за цел да демонстрира, че в Европейския съюз все още е необходима обща селскостопанска политика, която да осигури продоволствена сигурност тук в Европа и да участва благотворно в продоволствения баланс по целия свят. Това рефлектира и върху дискусията днес. Това е един, ед, ед, едно послание, което трябва да се разпространи на европейско равнище. Тук говорим за продоволствената сигурност, която е много важна измерение на солидарността. Има хиляди хора в Европа, които страдат от недохранване. Да, има такъв проблем и дори тук в Европа. Има и други елементи на ОСП, например екологичния елемент, който трябва да се засили. И този елемент е покрит е, и в първия стълб. Има и друг важен елемент, един компромис, по който се водят преговори Преговорите не бяха леки, аз работех по тях дълго време. Става дума за дегресивния принцип на предоставяне на средствата. Вземат се предвид две, два фактора. Много важно е първо да се вземе предвид заетостта, да могат хората да работят в селското стопанство и второ създаването на горни ограничения, горен прак за предоставените средства, което според мен не е добро решение. При всички положения трябва да имаме предвид, че не могат да се приемат каквито да било намерения в втория стълб. Благодаря, господин Лефор. Господин Лаян има думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците и на колегите. Този доклад в първоначалния му вид напомня ми за Робърта Бърнс, който говори за един звяр, грозен звяр, но благодарение на дейността на докладчиците в Сянка в продължение на 10 месеца. Този доклад се изпълни с ново, значително по-добро съдържание и сега вече много хора могат да го подкрепят. Мисля се, че обаче липсва нещо много важно. Доклад, докладът не отговаря на изключително важен въпрос за накоплаците и потребителите, а именно кой плаща за ОСП и какво означават преките плащания на обвързани с обема производство докладът не успява да отговори на тези важни въпроси. Има връзка с обществените блага чрез кръстосаното съответствие, но така или иначе не се дава отговор на основополагащия въпрос. Смятам, че докладът трябваше да бъде по-амбициозен да отговори на този въпрос, като въведе идея за по-целенасочени преки плащания и за един по-конкурентоспособен и устойчив модел на замеделието – и също така да се насочват повече преките плащания в необлагодетелстваните райони. Нещо, което е подкрепено от комисията. Смятам, че ще можем да отговорим на този въпрос и да отговорим на очакванията на обществеността. Това също означава, че не трябва да има нито горни, нито долни граници за помощите, защото след като е по-голямо селското стопанство, това означава, че толкова по- повече продукти и повече производство ще предложи тя, т.е. няма да има нужда от такива ограничавания на плащанията. Надявам се, че докладът ще бъде одобрен утре при гласуване и лично аз с радост ще го подкрепя. Благодаря ви, уважаеми колега. Сега господин Никълсън, заповядайте за две минути. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя докладчика. Със сигурност докладът значително беше подобрен и това беше, защото много хора участваха в обсъждането. И наистина докладчикът беше много сериозен, що се отнася до неговите задачи. Що се отнася до втори стълб, Смятам, че тук всички сме постигнали съгласие и това е важно. Слушах за всички тези разговори за екологосъобразността. Мисля си, че това означава много различни неща за различни хора, за различни страни. И тук не става дума за нещо абсолютно ясно. Колегата беше прав, че ако няма финансови средства, няма да можем да направим нищо смислено. И да, наистина трябва да поемем отговорност. Трябва да сме отговорни като парламент. Комисията ще предложи законодателно предложение през октомври и ноември. Това ще бъде огромно предизвикателство за нас парламента, защото за първ път ще поемем отговорност – като част от окончателно взимане на решението. Така че от тази гледна точка трябва да кажа, че аз съм срещу този текст, защото той предлага горна граница. Аз внесох изменение за намаляването на горната граница. Но, отново казвам, каквото и да предлагаме, трябва да осигурим предложенията ни с бюджета. И също трябва да помислим как ще изразходваме средствата. Ние трябва да ги изразходваме максимално разумно. Не трябва да се посвещават, да се насочат пари към бюрокрацията, бумащината, администрацията. Хората говорят също така за сигурността на продоволствените доставки и смята се, че всички разбират едно и също по това, но какво точно ще направим, за да гарантираме тази сигурност? все по-малко ще бъдат селските стопани, все по-малко хора ще живеят в селските райони. Смятам, че трябва да решим точно този проблем. Благодаря, колега Никълсън. За две минути давам думата на господин Хойслинг от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Докладът очевидно е в правилната посока. Общата селскостопанска политика трябва да стане по- екологична и по-справедлива. Струва ми се, че докладът постига тази цел. Европейската сълскостопанска политика трябва да съблюдава и целите на многообразието, екологичното, природното многообразие, така че това също е факт. Докладът отговаря на тези цели. Държавите членки би трябвало да е, се ръководят и от принципа на справедливостта по отношение на трети страни, които са по-бедни това също е отчетено в доклада. Същевременно при преговорите и консултациите е, по доклада ние успяхме да постигнем компромис и така показахме, че парламентът е, е в състояние да намира компромиси. Една голяма част от целите е, бяха постигнати именно по пътя на компромиса, но сега комисията именно трябва да изпълни с живот този текст големите предприятия би трябвало да е, създават повече работни места. Това също е отчетено в доклада и е, трябва да се проследи от комисията. А също времено и темата за дефицита, е, включително и е, недостига от фуражи, е, които ние внасяме от развиващи се страни, е, е, е една важна задача, с която трябва да се справим през следващите години. Много важен е момента, свързан с двата стълба в общата селско-стопанска политика. Господин Бросо, именно тук трябва да търсим шансовете за развитието на селските региони и в никакъв случай не бива да пропускаме този шанс. Давам думата на колегата Ярик за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Докладът е свързан с развитието на общата сълскостопанска политика, с насърчаването на големите държавни предприятия, но и на малките земеделски стопанства – ние много често до сега сме декларирали добри намерения, без да успеем да подобрим нещата на практика. В случая би трябвало да помислим за една мрежа за обезопасяване, за обезпечаване и на малките и средните предприятия, за да осигурим целта, свързана с социална и екологична сигурност. За това са ни необходими по-добри отношения и с, с СТО и би трябвало при всички положения да предвидим повече средства за научните изследвания в Европа.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 Благодаря, господин председател. Съжалявам, но нямаше превод към английски на предишното изказване. Аз самата много се интересувах от изказването, така че ако не е прекалено голямо затруднение за оратора, бих искала да го изслушам още веднъж. Председателят, има ли други, които не са могли да ползват превод към английски? Явно проблемът е ограничен само в задните редове. Ще проверим. Явно е имало проблем с английския канал. Станало е объркване на каналите. Um Моля ви за разбиране. Със сигурност ще можете да изслушате това изказване по интернет, все в някой канал ще можете да чуете превод. Сега давам думата на колегата Фонтана за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Позволете ми първо да благодаря на господин Дес за много усилената работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. С особено задоволство отбелязвам, че докладът съдържа препратки, например, към планинските райони – Докладът визира също така и оказването на подкрепа на дребните селски стопани. Те играят много голяма роля, не само на регионално равнище, но и по отношение на високото качество на продукцията си. Радвам се също така, че докладът съдържа препратка и към младите селски стопани, които са важни за бъдещето на селското стопанство. Ясно е обаче, че в момента ще се води битка за финансирането на ОСП. Господин комисарят добре знае това. Не искаме ОСП да трябва да е обект на бюджетни съкръщения. С това ще отправим сигнал, че селското стопанство и селскостопанските продукти не са приоритет в Европа. Искам да се спра и върху вноса. Разбира се, той не е директно свързан с ОСП, но има някаква връзка между двете, защото ако внасяме лошо качествена продукция, това също ще се отрази зле върху селското ни стопанство. Благодаря колегата Доц за една минута. Благодаря, господин Дес, за изключително подробния доклад. Както и други оратори, искам да подчертая значимостта на бюджета за новата ОСП. Мисля, че е изключително важно да, да формулираме така нашия бюджет, че той да осигурява нашата храна. Аз бих посочила, че новата ОСП трябва да държи съскостопанското производство на Европа на ниво и за Европа в Европа, без да намалява количеството или качеството. Аз също така приветствам и структурата на двата стълба и думите на комисаря, които чухме преди малко. Обаче не искам да видя, че помощта за по-зелено земеделие а, не бъ... няма да бъде използвана в съответствие с нуждите на нашите земеделци. Благодаря на колегата Доц. За две минути давам думата на колегата Лавия. Господин председател, господин комисар, интензивните усилия на докладчика господин Дес и на докладчика в Сянка в съответната парламентарна група доведоха до желания резултат. Ето, че днес предлагаме по-добри изгледи за развитие на сълскостоманската политика във всички държави членки. Така че гражданите да бъдат снабдявани с висококачествени хранителни продукти но същевременно трябва да се намерят по-ефективни инструменти, които са по-лесни, по-простички, по-разбираеми. Важно е земеделските стопанства да имат достъп до финансовите ресурси. Трябва да се намерят пазарни инструменти, които да действат ефективно именно в условията на криза и а, да предпазват селското стопанство от типичните за е, земеделието рискове. Е, необходимо е, естествено да се запази разнообразието на видовете, да се запази спецификата на отделните производства в различните области, да се съхранят селските райони. времено трябва да мислим и за конкурентоспособността на земеделските стопанства и на селските райони. Трябва да мислим за развитието на селските райони и за технологичното земеделие. В Комисията по селско стопанство бе прият текст, който предвижда тавани за директните плащания. Става дума за диверсификация на помощите за определени предприятия от една граница нагоре. Големите предприятия така и така а, са в по-изходна позиция и а, приятият от нас текст в Комисията за селско стопанство предвиждаше равнопоставеност в това отношение и по-добри шансове за малките земеделски стопанства. Колегата Лавия. Не поправя се председателката. Следващият оратор е господин Капола Сантос. Благодаря, госпожо председател. Групата на социалистите е убедена, че реформата ще допринесе за по-голямата справедливост на ОСП особено във времената, в които живеем, в които легитимността на политиката е важна и продоволствената сигурност е от все по-голямо значение. В доклада са включени точки, които са, отговарят и на областите, в които ние проявяваме загрижеността, именно прилагането на общностен подход и осигуряването на адекватно финансиране. Според нас е неприемливо съкръщаването на бюджета за ОСП. Призоваваме за по-справедливо разпределение на ресурсите между държавите членки и селските стопани. Обявяваме се за нова система на производство, основаваща се на екологични и социални критерии и насърчаваща заетостта. Искаме да се гарантира, че ОСП е насочена предимно към селските стопани и предвижда конкретни механизми за тях – Обеден съм, че след влизането в сила на Лисабонския договор ще можем да приложим на практика тези цели, които до момента бяха чисто теоретични. Председателката, благодаря. Госпожа Паулсен за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. И благодаря на господин Дес също така за чудесно свършената работа има една точка, към която бих искала да привлека вашето внимание във връзка, разбира се, с ОСП. Това са предизвикателствата, които се изправят пред по-голямата част от човечеството. Биоразнообразието, закисляването на водите, засушаването и така нататък. Но фермерите са тези, които трябва да работят в природата, с природата, за да ни помогнат да оцелеем. Селското стопанство е това, което ни предоставя най-добрите инструменти за нашето оцеляване и то най-екологичните инструменти. Ние трябва да плащаме на фермерите, за да използват такива екологосъобразни инструменти а, които да им помогнат да запазят природата и да увеличат производството. Субсидирането на приходите е нещо трудно да се обясни. Ето защо е по-добре да сме сигурни, че плащаме достатъчно за труда на земеделските стопани и за услугите, които те ни предоставят. Най-важното за селското стопанство, разбира се, е да произвежда храни, хранителни продукти и то с добро качество. Аз обаче смятам, че на пазара трябва да се плаща добре за хранителните продукти. Благодаря, госпожо Полсън. Сега за една минута. Господин Войчеховски, имате една минута, господине. Благодаря, госпожо председател. Много от аспектите, които се упоменаха, са чудесни, но е, с един не съм съгласна. Съгласен, защото смятам, че не може да се поставя знак за равенство а, между директните плащания и единното плащане за единица обработваема земя. Защото по този начин поставяме знак за равенство между по-богатите и по-бедните селски стопани. Ето защо аз се обръщам с апел към колегите от старите държави членки а, да премахнем заедно дискриминацията и да дадем равни суми за преки плащания на всички фермери. Обръщам се към колегите от Франция. Вие сте тези, които издигнахте лозунга Братство и равенство. Няма го. Помогнете ни да го възстановим. Благодаря ви. Господин Бове има две минути. Господин председ... Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, аз също се обявявам за това, че наред свобода, братство, равенство трябва да има равнопоставеност на страните в Европейския съюз. Имам предвид най-вече източноевропейските страни, които също се присъединиха към Европейския съюз наскоро. Междувременно постигнахме консенсус. В началото различията бяха много по-големи и това е голямото предимство и голямата заслуга на Европейския парламент. Ние успяхме да се обединим около една обща позиция, която е в полза на земеделските стопани в Европа. Необходимо е равенство, необходимо е справедливост, е, и справедливо разпределяне е, на ресурсите между производителите във всички региони, във всички райони и най-вече внимание за, е, по отношение на малките и земеделски стопанства. Естествено, че всичко останало е много важно. Запазване на видовете, екологосъобразност. В този смисъл благодарим много и на докладчика и докладчиците в Сенка. Струва ми се, че отдавна вече сме се сбогували с идеята за едно мащабно и едро земеделие с много големи площи. Тези идеи отдавна вече са забравени. Трябва да обърнем внимание на малките замеделски стопанства, които са много продуктивни и които са много важни за целия сектор. В този смисъл разискванията бяха много продуктивни независимо от е, добрите намерения, които декларираме, е, трябва да постигнем е, реален резултат в рамките на законодателния процес, който сега започва. Много важна е и помощта с хранителни продукти за бедните е, страни е, и за бедните региони в Европа. За съжаление, включително и в Германия, е, тези помощи намаляха. Не бива да забравяме необходимостта от това. Даваме думата на колегата Рубик за две минути сега. Благодаря, госпожо председател. Свършена е много добра работа, въпреки това настоящият текст на доклада е прекалено общ. Той залага най-вече на въвеждането на екологичен компонент в земедел... земеделието. Според мен, когато се стигне до практическото прилагане на препоръките на доклада, трябва да вземем предвид, че в него не се визират редица проблеми, като например проблема с недостига на протеини, с количеството на хранителните продукти и намаляване на качеството на околната среда. Няма конкретни предложения за преките плащания и за младите земеделци. За съжаление, има много селски стопани, които не могат да намерят отговор на въпросите си в този доклад. Председателката благодаря господин Агню за една минута. Може би за някои по-мързеливи фермери да им харесва, да е привлекателна идеята за тези два стълба. Обаче правилната проверка и инспекция също е невъзможно по отношение на това как и доколко са направени плащанията и добре използвани могат да се разделят, разбира се, както знаете, и се прави а, бизнеса между двама съпрузи, двама партньори, а, семейни и а, така да се намали размера, за да се получи отново а, това плащане. За ГМО. За ГМО също има разлика в а, мненията в света има недостиг на хранителни продукти. Ето защо ние трябва да окоръжаваме възприемането на нови фермерски технологии. През последните три години толкова застудя, че не смятам, че има някаква заплаха от климатични промени. Благодаря, а сега госпожа Морвай за една минута. Благодаря. Скъпи колеги, Европейските граждани със сигурност биха имали по-добро мнение за Европейския съюз, ако установят, че данъците, които плащат, се използват само за подобряване на условията на живот на обществото. В тази връзка плащанията в областта на селското стопанство са една изключително важна тема. И това е централната тема в доклада на колегата Дес. Утре ще гласуваме по този доклад. В него се предвижда преминаване към заплащане на единица помощ. Моля ви да имате предвид справедливостта. Естествено, че се налага именно в духа на справедливото разпределяне да въведем съответните тавани. Благодаря, колега Марвайс. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Херанс, благодаря, колеги. Въпреки, че обсъждаме реформата на ОСП, нека се спра и върху една точка, която е свързана с тази област – и която вече обсъдихме във връзка с реформата на ОСП. Утре Европейската комисия ще представи своето предложение за финансовата перспектива до 2014 година. Ако се потвърди информацията, която получих, то комисията ще обяви намерението си да съкрати бюджета за ОСП. Докладът, който ще гласуваме утре, изисква обаче нивото на бюджета за ОСП да остане същото. Тоест, той не взема предвид предложението на комисията. Не знам как с един съкратен бюджет ще можем да се изправим пред предизвикателствата, изложени в документа като се има предвид също така, че трябва да въведем екологичен аспект в селското стопанство и че не бива да увеличаваме товара върху селските стопани. Необходима ни е една разумна селскостопанска политика. Трябва да се справим и с проблема на колебанията в цените. За всичко това ни е необходим ред в бюджета. Той ще е необходим и за справяне с настоящата криза колкото повече услуги и стоки се предлагат толкова по-ясно е, че всяко едно евро, което инвестираме в селскостопанската политика, ще ни донесе по 10 евро под формата на благополучие трябва да вземем предвид всичко това, когато разглеждаме рамката за следващия период от финансиране на ОСП. Не бива да забравяме, че СТО също представлява значителна заплаха, която може да доведе до опасност за селскостопанската политика в Съюза. Господин Декастро. Госпожо председател, уважаеми колеги. Ние наистина започваме една нова фаза в развитието на общата селскостопанска политика. В продължение на месеци върват разискванията и сериозната работа, която се върши в Комисията по селското стопанство. Затова искам да благодаря на докладчика специално, тъй като бъдещето на ОСП е много важно. Много важно. Тя трябва е, да помогне на селското стопанство да стане по-зелено, по-екологосъобразно, по-продуктивно и по-качествено. Имаше в пресата днес, господин комисар, съобщение за това, че ще има намаляване на бюджета. Обаче като чуваме а, това, което има да каже господин Дес и много а, други, виждаме, че намаляването на бюджета, на бюджета няма да помогне особено много. Ето защо, господин комисар, искаме да чуем разяснение по въпроса, който беше повдигнат от пресата, защото той звучи по-различно от което чухме от вас, госпожа Раймерс. Благодаря, благодаря на докладчика за изключително добрата работа В името на бъдещето на селската селскостопанската политика след 2013 година трябва да вземем важни решения. Желаем ли тази обща селскостопанска политика да бъде смела, да бъде е, действена? Желаем ли повече самостоятелност за селското стопанство или ще оставим селското стопанство да е, изостава след всички останали сектори в Европа? Е, и непрекъснато да се нуждае от е, финансови помощи. Ето това е пътят, е, по който трябва да поемем сега и трябва да вземем решение за кой от двата пътя ще е, гласуваме. Когато е, говорим за грижата за предприятията, трябва да си даваме сметка, че с промените през 3-4 е, години ние затрудняваме земеделските стопани с всяка нова директива създаваме всъщност допълнително финансово бреме за предприятията. Независимо от това дали предприятието е голямо или малко, ние трябва да се постараем то да има добри условия за работа, да има стабилни финанси, да бъде здраво и да се съобразява с стандартите по отношение на околната среда и биологичното разнообразие. Важно е да има достатъчно хранителни продукти с високо качество в Европа, тъй като Европа не е единствена на този свят. Председателката благодаря господин Файмонс за една минута. Госпожо председател, дами и господа, Настъпва моментът, в който в старите и нови държави членки на Европейския съюз общата сълскостопанска политика ще бъде поставена на единна основа и няма да има дискриминация на отделни държави. Надявам се, че в бъдеще няма да бъдем свидетели на такова дискриминиране. Въпреки това, има определени елементи в посока към дискриминиране, които забелязвам в доклада на ДЕС. Например, по отношение на преките плащания. Според мен предложенията в доклада за преките плащания са дискриминация, например, по отношение на Полша. Според нас, преките плащания ще намалят ефективността на селското стопанство в Европейския съюз. Целта на селското стопанство е производството на хранителни продукти, но в момента много политици, най-вече сред зелените, се обявяват за това земеделците да прове... произвеждат биологични горива, например, и с това да се борят срещу глобалното затопляне. Колегата Смит. Е, Благодаря, госпожо председател. Колегите от екогрупата и други се присъединяват към мен в поздравленията към докладчика, защото той свърши много трудна работа. Разбира се, до голяма степен това се дължи и на усилията на всички и съвместната работа. По отношение на преките плащания и тези исторически референтни стойности, правилното и справедливо разпределение между държавите членки. Бидейки от Шотландия, аз се зарадвах за силните думи в подкрепа на онези земеделци от по-необлагодетелстваните райони, които думи може да се намерят в параграф 82 някои от аудиторите, разбира се, ще се зарадват на други текстове в същият материал. Параграф 1 обаче прави всичко това безцелно. Защото силна и устойчива ОСП с силни и амбициозни цели – е нещо много важно, но слуховете са, че председателят Барозо а, се е съгласил на някои съкръщения. И, така че дискусиите в комисията и с държавите членки е добре да ни а, бъде представена, да знаем за нея, защото а, колегите знаят, че не е най-подходящото време да правим друго сега. Благодаря за една минута госпожа Дебрюн. Благодаря. Бих искала да поздравя доклада на господин Дес за реформата по ОСП. Днес показваме какво очаква Европейския парламент в законодателните предложения по реформата и идващият бюджет за следващата година също ще покаже доколко адекватни сме ние в намеренията си за едно по-добро бъдеще, една силна, устойчива ОСП, стояща здраво на двата стълба с подкрепа за производителите на храни, с а, правилно екологосъобразно производство и с висока степен на безопасност в хранителната верига. Ние, разбира се, имаме нужда от все по-екологосъобразни е, мерки по стълб 1, а, добре а, планирани и лесни за измерване а, също така е много важно да подчертаем, че и стълб 2 трябва да бъде силен и справедлив. Една минута за госпожа Скота. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Общата стопанска политика е европейската политика, която в течение на годините най-често бе реформирана за да се приспособява към економическите промени, към международните промени, не само тези в Европа, но ето, че е, през цялото това време е, се засилва и тенденцията на съкръщаване на средствата в е, бюджета на Европейския съюз. Утре ще трябва да гласуваме по този текст. Изключително важно е общата селскостопанска политика да продължи да се развива в правилната посока. Както колегите казаха, става дума не за това да се премахнат преките плащания, а да се постигне уравновесяване и повече справедливост е, при разпределението между е, отделните райони в Европа. Е, общата селскостопанска политика трябва да се разглежда в контекста на Европейската стратегия 2020. Необходимо е устойчиво развитие и отново и аз ще поставя акцента върху разнообразието на видовете. Благодаря, казва председателката, колегата Папастамкос. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Секторът на селското стопанство определено е източник на добавена стойност за Европейския съюз. Той изпълнява мултифункционална роля и допринася за осигуряването на продоволствие. Затова бюджетът на ОСП трябва да остане поне на досегашното си ниво. Така ще гарантираме постигането на европейските цели. Справедливото разпределяне на средства между селските стопани е от основно значение. То изисква постоянно внимание от наша страна. Ето защо има и широко отхвърляне на фиксираните плащания – Нуждаем се от обективни критерии за извършване на плащанията, така че да можем да вземем предвид и конкретната обстановка в отделните държави. Положителни са предложенията за въвеждането на таван за размера на преките плащания, особено с оглед на подкрепата на активните селски стопани и дребните селски стопани. Трябва да се осигурят адекватни компенсации и да се намали административната тежест за селските стопани. Нестабилността на сълскостопанските пазари, измененията в климата и продоволствената криза. Всички тези проблеми изискват набор от инструменти за провеждане на ефективна политика. В момента, според мен, се нуждаем от постоянни фондове за справяне с такива кризи. Те ще доведат и до стабилност в приходите за селските стопани. Накрая ще спомена и младите селски стопани, които са много важни за бъдещето. Благодаря на Алберт Тес, който извърши изключително добра работа по този толкова труден текст. Що се отнася до ОСП, мисля, че трябва да преодолеем някои проблеми на вътрешно ниво, за да застанем и на единна позиция. Благодаря госпожа Родост за една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, благодаря на докладчика и много се радвам, че откривам един социалистически, социал-демократически почерк в доклада. Ние се е, стремим именно към една устойчива сълскостопанска политика, към скрининг, към екологосъобразна политика и към първия стълб – не е достатъчно, естествено, само а, е, с директни плащания или с плащания по а, е, системата единица площ е, да осигурим всичко това, което е необходимо за общата сълскостопанска политика, за устойчивото снабдяване на гражданите с висококачествени храни. Трябва на всяка цена да се погрижим за селските райони, за запазване на населението в тях, защото са ни необходими не само природни ресурси и финанси, необходими са ни хора, хора, които да работят, които да се грижат за площите, за животните, за растенията и за природата. Така че в никакъв случай няма да приемем е, предложението за свеждане всичко само до първия стълб. Необходим ни е и втори стълб. Е, естествено, че разбираме необходимостта от е, известни съкръщения, но да се съкратят средствата за селското стопанство, това е нещо, което гражданите няма да приемат и ние също няма да подкрепим. Благодаря. Благодаря. Много надвишихте времето си за изказване, така че моля от уважение към останалите да го спазвате. Следващият ни оратор за една минута, господин Ашвард. Според мен е изключително оптимистично да смятаме, че можем да запазим нивото на бюджета за селскостопанската политика, тъй като времената са трудни и бюджетите не са с неограничен размер. Според мен трябва да се съобразим с реалността, когато следващата година вземаме решение за размера на бюджета за ОСП продоволствената сигурност, безопасността на храните, биологичното разнообразие, новите технологии, създаването на новаторски индустрии, основаващи се на пазарни принципи. Ето, тези цели трябва да преследваме. Според мен, комисията е изгубила посоката Предложенията й нямат определен акцент и са прекалено разпокъсани. Но според мен предложенията на господин Дес са една добра основа за бъдещата ни работа. Председателката благодаря госпожа Кьостингер за две минути. Благодаря, госпожо председател. В доклада на Алберт Дест става дума за климатичните аспекти, за екологичните аспекти и за конкурентоспособността на селското стопанство. Ние е, водихме конструктивни консултации и аз мятам, че би трябвало да въведем е, тавани за преките плащания. Още повече, че става дума в някои случаи за многонационални концерни, които в никакъв случай не се нуждаят от толкова много подпомагане, колкото малките земеделски стопанства. Европейската народна партия подпомага именно малките, средните производители и смятаме, че едно равнопоставено положение в този случай би било е, неправилно и няма да доведе до желания резултат. Когато говорим за екологизация на селското стопанство, естествено трябва да помислим за финансовото обезпечаване на тези средства, които не са на разположение на всички малки земеделски стопанства. При всички положения трябва да кажа съвсем ясно и категорично, ако вие, господин Баросо и комисията смята да съкрати плащанията за земеделските стопани, ако извадите червения молив и започнете да намалявате сумите, тогава вие ще понесете отговорността за едно неблагоприятно развитие на общата общата селскостопанска политика и на селското стопанство в Европа. Това е общностна политика, това е общностна политика, която се финансира от части от европейския бюджет и в никакъв случай не бива е, с е, правни актове да налагаме допълнително финансово бреме и допълнителни такси и е, на предприятията. Напротив, във всички селски райони хората се нуждаят от насърчаване и ние трябва да осигурим бъдещето на селските райони, бъдещето на общата селскостопанска политика, защото това е бъдещето и това е, е в крайна сметка и гаранцията за оцеляване на Европа. Госпожо председател, Днес стана ясно по време на дебата, че нашият парламент поддържа една ОСП, която да е базирана здраво а в общността, за да предостави не само висококачествена продукция, но и заетост и по-добър живот за общно, общностите. Но се надявам, че е ясно, че имаме нужда от достатъчно финансови ресурси, за да се изправим достойно пред тези предизвикателства и да подпомагаме фермерите. Ние трябва да можем да предоставим такива пазарни инструменти, че да могат да бъдат предотвратени предотвратени най-големите скокове или срутвания на цените на пазарите за плодове и зеленчуци, нещо, което се случи сравнително скоро. Както си спомняме, имаме нужда от този сектор и той от нашата подкрепа. Благодаря. Следващият една минута, госпожа Гирлинг. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Дес за изключително интересния и качествен доклад. Доста сложен е наистина, до някъде съм съгласна с това, но не съвсем. 42% от нашите разходи общности отиват за ОСП, но ние не можем абсолютно напълно да се отчетем за всичко, което е похарчено по, по ОСП цените на селскостопанската продукция се качват изключително бързо нагоре и това означава, че ние очакваме ефективност, производителност, способност. Ние сме заплашени от това да замъглим в риторика факта, че ние излизаме от реалността, а именно – ефективността на селскостопанското производство е най-важно. Институционализирането на неефективността няма да помогне особено много. Благодаря много, казва председателката. Следваща е госпожа Егле, две минути. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, преди всичко както направихте и вие. Нека благодаря на нашия докладчик за неговата ангажираност в работата по доклада, както и за търпението му при постигането на компромиси. Работата му със сигурност не бе лека, успяхме обаче да постигнем добри компромисни изменения. Обявяваме се за конкурентоспособна и устойчива област на селското стопанство. Това означава, че ще произвеждаме висококачествени продукти. Същевременно обаче ще допринесем и за развитието на селските райони като туристически цели и източници на работни места. Това е един от положителните ефекти на селското стопанство върху обществото. За съжаление, обществото от своя страна обръща често прекалено малко внимание на селското стопанство. Този сектор действително заслужава да не му се съкръщават средствата. Господин комисар, подкрепяме ви в намерението ви да заложите повече на екологичния аспект – това обаче не бива да води до ситуация, в която селските стопани, които вече работят по много амбициозни програми по втория стълб, да бъдат дискриминирани. Трябва да намерим решение, с което да постигнем баланс между двата аспекта. Програми за засилването на екологичния компонент са свързани с много средства – Във връзка с това, решително се обявявам против съкръщаването на средствата по втория стълб. Необходим ни е стабилен първи стълб, но същото въжи и за втория. И ще ви подкрепим в усилията ви по отношение на втория стълб, господин комисар. Председателката благодаря на госпожа Егле, господин Табайги за една минута. Благодаря, е, господин Чалуш, е, парламентът, съветът е, са единодушни в това отношение, че сълскостопанската политика и средствата, които са предвидени за нея, трябва да се запазят. А това означава, че ние се нуждаем и от преките плащания за сълскостопанските производители и от плащанията и средствата по втория стълб, за да постигнем тази уравновесеност, за която говорим. Ще поставя акцента и върху технологиите защото те са в крайна сметка инструментариумът, с който можем да постигнем и биологичното разнообразие и опазването на видовете. Необходима ни е финансова подкрепа и за в бъдеще – Но също времено ни е необходим един справедлив, балансиран подход при разпределянето на финансовите средства и при извършването на плащанията след 2013 година. Това е важно и за държавите членки. Важно е, освен това, в никакъв случай да не настройваме ни срещу други малките и големите предприятия. Благодаря. А сега колегата Сарбой има думата, казва председателката. О, извинете ме, извинете ме. Колегата Тарабела, вие имате думата. Марк Тарабела поздравява на гръцки. Е, много изменения трябваше да разгледаме. Е, е, ние в Социалистическата парламентарна група се постарахме да сведем е, измененията до възможния минимум и да постигнем компромиси с другите парламентарни групи. Това, което е особено важно за мен е в е, никакъв случай е, да не се допусне ощетаване на земеделските стопани и решения, които да са в ущърп на природата, на околната среда, на населението в селските райони. Е, държим е, за запазване на стабилния първи стълб е, и средствата в него. времено се обявяваме срещу системата на дегресивните плащания. Държим на това земеделските стопани да запазят и собствеността си, и работата си в този смисъл поздравявам всички е, колеги от парламента, защото смятам, че е, успяхме да постигнем разумни компромиси. Благодаря. А сега колегата Сарбо. Госпожо председател, господин комисар, ние имаме нужда от политически гаранции за ОСП, а при това и гаранции от бюджета. Европейските земеделци имат право да получават достойни за тях и техния живот доходи. Това е основата на основателността на ОСП. Ние трябва освен това да гарантираме еднаквостта и последователността на плащанията между преките плащания между европейските земеделци. Искам да поздравя комисаря за това, че е, има намерение да внедри опростена система за малките и средни за малките и най-малки стопанства, което ще помогне на фермерите. Освен това подкрепя и приемствеността между поколенията. Благодаря ви, госпожо Сарбо. Това е края на списъка, който имаме с желащи да се изкажат. Сега преминаваме към привличане на вниманието процедурата. Няколко човека се записаха. Ще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 Според мен докладът на господин Дес има един основен недостатък, а именно параграф 16. Там има противоречие между основните принципи на конкурентоспособността и е вътрешния пазар. От една страна се залага на тези принципи, от друга страна се казва, че трябва да има различен размер на плащанията за различните държави членки, независимо от площа на стопанствата. Тази разлика се прави между старите и новите държави членки. Ще има разлики и между стари държави членки, като например Португалия и Швеция. Разбира се, има несъответствия в пла... размера на плащанията, но те трябва да се основават единствено на обективни критерии. Председателката, благодаря, че спазихте времето, господин Пирил. Благодаря, госпожо председател. Важното в ОСП е приносът и за развитието на Европейския съюз, което не бива да се забравя. Поставяме амбициозни цели във връзка с борбата срещу климатичните промени, а това означава, че, че ОСП трябва да бъде по-силна, по-ясно изразена, по-действена и че трябва да се съобразява и с изискванията за високо качество на хранителните продукти и с високите стандарти за опазване на охолната среда. Сълскостопанските продукти, непрекъснато покачващите се цени, създават допълнителни затруднения. А също времено има и циклични мерки и явления – и средствата по първия стълб са предвидени именно заради това. Благодаря. Следващият оратор. Ние в момента имаме доста причини да бъдем загрижени и смятаме, че някои от тях са жизненно важни, ако искаме да запазим добрите постижения на ОСП по настоящем механизмите за интервенция аз са едно от нещата, които искам да спомена и това всъщност са механизми, които дават право на всяка държава да произвежда това, което смята за необходимо. След това млечните квоти има някои държави членки, които са по-чувствителни на, в това производство. Дестилирането на алкохол. Ние предлагаме да има земеделски осигурителни фондове, които да гарантират минимален доход за земеделците в случай на природно бедствие. Освен това, трябва и околната среда да бъде е, внимателно поставена е, в центъра, за да бъде запазена, а това не трябва да нарушава конкуренцията. Господин Ферейра, заповядайте. Е, и много ви моля да не е, удължавате времето. Максимумът е една минута. Тъй като е, колегата Ферера не е тук, е, колегата Бланш има думата. Реалността е такава и ние трябва да се възползваме от нея колкото се може повече. А когато когато а, стане въпрос за а, лекарство, което лекува всичко, пенкелера така наречен, знаем, че той винаги на нещо помага, но на друго вреди стига да не са ангажирани някои от предложенията а за по-висока еко, екологосъобразност и да не ги превръщаме в религиозни прения, то тогава те могат да помогнат. Знаем също така, че в селското стопанство не винаги, а за да не кажа а, постоянно, е невъзможно да се предвиди точно колко ще се произведе. А това означава, че никога не можем да, сте, да сме 100% сигурни а, за доставката и наличността на хранителни продукти в достатъчно количество. Благодаря ви. Благодаря, господин Бронс. А сега госпожа Патра Невис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 Тази процедура е твърде дълга и доста компромиси бяха постигнати. Имаме един добре балансиран доклад, който взема предвид различните интереси. Това е до, е, един добър наръчник а за по-нататъчната ни работа. За това искам да поздравя докладчика. Е, има някои предложения, които предизвикват известни притеснения у мен, като например преразпределението на помощта, което ние смятаме, че трябва да бъде направено по различен начин начин по изискванията на стълб 1, за да сме сигурни, че преразпределението няма да бъде направено чрез кохезионните критерии, за да се запази статуквото. Ние имаме доста честно формулирана ОСП и би трябвало честно да предоставим съответните части от бюджета за отделните участници в ОСП. Ние сме предали три а, изменения във връзка с това. Благодаря. Celem wspólnej polityki rolnej jest zagwarantowanie чонглощи в dostarczaniu живности для... Целта на ОСП е осигуряването на продоволствена сигурност. Трябва да произвеждаме хранителни продукти с високо качество и на достъпни цени. Това изискват потребителите. Трябва да гарантираме също така и съблюдаване на екологичните стандарти. Обявяваме се за ОСП, но сме против повторното и национализиране. Обявяваме се и против съкръщаването на бюджета. Преките плащания трябва да се извършват по проста процедура и да са еднакво достъпни за селските стопани във всички страни. Нека не забравяме, че те са част от приходите на селските стопани. Във връзка с това е важно да регулираме пазара. Трябва да гарантираме на жителите на селските райони достъп до обществени услуги, като образование, здравеопазване, транспорт, спорт и култура. Тези аспекти трябва да бъдат включени във втория стълб на ОСП и в политиката за сближаване. Господин комисар, нека да се придържаме към програма, която осигурява продоволствие за най-бедните хора в Европа. Председателката благодаря. Господин Маринеско, една минута. Моля, включете микрофона. Благодаря. Важна е сигурността при доставките с, на хранителни продукти. Новата особа трябва да отстрани слабостите, които сме наблюдавали до сега. Важно е при всички положения да запазим и двата стълба и преките плащания и е, развитието на селските региони, като на всяка цена трябва да се създадат обективни критерии е, и е, съгласно тези критерии да се извършват плащанията. Е, би трябвало да се има предвид естествено и географските особености и е, екологичните особености. Е, свързани с съответните селски райони, така че в този смисъл наистина е разумно да се въведе е, таван и да се въведе и една долна граница. След 2013 година нещата би трябвало да е, се развиват по-добре на тази основа и в този смисъл поздравявам постигнатото от парламента. Следващият оратор – Благодаря, госпожо председател. Много важно е да има по-справедлива обща селскостопанска политика, която да се развива на основата на ясни правила и да осигури повече справедливост за земеделските стопани и селските райони. Става дума за нова ОСП, е, свързана с Европейската стратегия 2020 която отчита целите във връзка с борбата срещу климатичните промени и опазването на околната среда като цяло. Но, господин комисар, трябва да се съсредоточим върху определени задачи и да гарантираме Селскостопанското производство. Трябва да насърчаваме младите селско-земеделски стопани, за да осигурим бъдещето на а, селското стопанство в Европа на национално и на европейско равнище. Благодаря. Господин Татарела, заповядайте. Тарабела. Сама с татарело е друго лице, доколкото си спомням. Унгарското председателство беше наистина ужасно, но сега вече е съвсем скандално остава нещата в средата на ОСП, по средата по отношение на ОСП. След това пак се връща. Какво ще стане с земеделието в Европа? Не знам. 40% от земеделците в Европа в момента са се залепили за телевизорите, за да чуят и разберат какво ще се случи с селското стопанство. Съжалявам много, че сбърках е, името ви. Току-що влязох е, и седнах на председателския стол и това до някъде ми извинява. Е, колегата Ореста като че ли не е тук. Не. Следващият оратор казва, този доклад по собствена инициатива показва, че ОСАПА е жизнено необходима Става дума за хранителни продукти не само за Европейския съюз, но и за страни извън Европейския съюз. Необходимо е да осигурим средствата за подпомагане на селското стопанство. Става дума не само за преки плащания, които са финансово обезпечени е, по е, първия стълб, но и за е, развитие на, и насърчаване на това развитие на селските райони. Е, много важно е естествено да се ограничат нещата в едни определени рамки, да има долна граница, да има горна граница, да, за да осигурим справедлив подход. Важно е да е, гарантираме и високо качество на продуктите и развитие и на планинските райони. Това ще бъде особено важно за земеделските стопани там и освен това трябва да намалим бюрократичното бреме. Председателят има 20 колеги, които са се записали на списъка с желаящи да се изкажат. Мога да дам думата обаче само на 10 от вас. Господин Дорфман за една минута. Това е и последният оратор. Господин председател, господин комисар, колеги, Докладът на господин Дес е важна стъпка към реформата на ОСП. Ще бъде от особено голямо значение да дадем добра обосновка за разпределението на средствата за ОСП. Това означава, че преди всичко трябва да осигурим по-справедливо разпределяне на средствата по първия стълб. Смятам, че трябва да се откажем от историческия критерий. Говорим за справедливо разпределение на средствата между държавите членки. Трябва обаче да говорим и за справедливо разпределение в държавите членки, тъй като там се наблюдават сериозни дисбаланси, например при разпределението на средства между малките и по-големите стопанства. Още преди една година бе публикуван доклад за тавана за размера на средствата. Не знам какво е мнението на комисията по този въпрос. Би ми било интересно да го чуя. Благодаря. Председателят, благодаря. Давам думата на господин комисаря Чолош. Благодаря. Следя разискванията вече от повече от час. Не само защото е важно гласуването по доклада на господин Дес, което предстои утре. Има много сходства между предложенията в доклада и предложенията в съобщението на комисията от миналата година. Следя разискванията с интерес, защото докладът е важен и за бъдещето на ОСП. Ще повторя онова, което казах в уводните си думи, а именно, че трябва да се постигне баланс и взаимна допълняемост между двата стълба на ОСП. В бъдеще ОСП трябва да съдържа силен втори стълб, тъй като имаме много амбициозни цели в областта на втория стълб – Имам предвид постигането на баланс между отделните региони по отношение на дребните селски стопани и по отношение на развитието на селските райони. Нека ви уверя, че господин Баросо, аз и комисията като цяло залагаме много силно на двата стълба на ОСП. Няма да бъдат пренебрегнати тези два стълба при преразглеждането на бюджета в бъдеще. Мога да ви уверя в това и от името на господин Барозо. В съобщението си комисията не установява противоречие между производството на хранителни продукти, в което е основната цел на селско селското стопанство и предвиждането на екологичен компонент. Трябва да има баланс между производството на храни и екологосъобразността, т.е. между економическата конкурентоспособност и капацитета за превъзпроизвеждане на природните ресурси. Не знам как можем да постигнем конкурентоспособност на селското стопанство, ако не отделяме внимание и на природните ресурси. С други думи, тези два аспекта са взаимно допълняеми. Трябва да ги разглеждаме паралелно. предложението на комисията по отношение на преките плащания е много по-целенасочено, отколкото сподели един ваш колега. Предложенията на господин Дес са в съзвучие с намеренията на комисията. В ситуация на криза имаме инструменти за справяне с кризата, криза на пазарите, както и криза свързана с измененията в климата. Можем да се възползваме от тези инструменти. Благодаря на парламента за подкрепата, която ни демонстрира при постигането на тази толкова основна цел за справяне с кризите. Това ще се отрази благоприятно и върху селските стопани. Нека изразя и оптимизма си във връзка с резултата от утрешното гласуване. Смятам, че докладът на господин Дес е много добър. През октомври комисията ще излезе с предложение, което ясно ще отразява основните предложения в доклада. Благодаря ви за извършената работа. Тя със сигурност е източник на добавена стойност за ОСП. Председателят благодаря, господин комисар. И сега, на последно място, но не и по значение, ще дадем думата на докладчика господин Дес. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, благодаря ви за тази много интензивна дискусия и за подкрепата за доклада. Но аз се радвам, че ние установихме едно добро сътрудничество с господин комисаря още от октомври насам в е, Европа живеят 500 милиона души и нашето селско стопанство осигурява тяхната прехрана. Осигурява прехраната и на още много е, хора извън Европейския съюз. И затова е особено важно е, да запазим средствата и по първия, и по втория стоп. Не разбирам защо господин Баросо застрашава постигането на целите по стратегията Европа 2020, говоряки за съкръщения в втория стоп. А, когато а, 15 милиона земеделски стопани изхранват 500 милиона души в Европейския съюз, аз а, мисля, че няма а, какво да пестим и по първия и по втория стълб, защото тези средства, които се отпускат за насърчаване на селските райони и на земеделските стопани са абсолютно необходими и, и са в полза на всички граждани. Знае много добре за какво говоря. Точно за това съм написал и а, определени текстове и съм включил определени текстове в моя доклад, но ако бях по-категоричен, щях да остана при първоначалната версия. Въпросът е, че така нямаше да постигнем компромис, а ние всички се приближихме до една обща позиция и успяхме да я прегърнем. Особено важно е парламентът да излезе с една обща позиция, в която са включени основните моменти, които ще осигурят бъдещето на земеделските стопани и на общата селскостопанска политика. Само с съвместни усилия можем да постигнем добри и е, полезни цели за цяла Европа. И в този смисъл предлагам и на вас, господин комисар, да се присъедините към нас, за да постигнем заедно целите си. Благодаря ви, господин Дес, казва председателят. И така, приключваме с разискванията по тази